Ex. Добро утро, уважаеми колеги. Първа точка от дневния ред днес е независимостта на оценките на въздействието. Господин Чечестър е тук, давам му думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, е, че има толкова много присъстващи, е, които имат интерес към тази точка. Може би ще трябва малко да поприказвам е, като увод, за да позволя на още колеги да дойдат. Трябва да кажа, че по този въпрос имахме една полезна дискусия, полезен дебат. Обсъдихме нашето проекто становище преди няколко седмици. И е, от тогава нашата позиция не се е променила особено. И а, е, на този етап а, е, бих а, искал да чуя какво мислят колегите, за да може да преминем към по-подробна дискусия. Но нека обобща накратко. Това е на становище за доклад по собствена инициатива за гарантиране на независимостта на оценките за въздействието. Това е идея, която аз подкрепям, защото доверието в оценката на въздействието и неговата истинност са много важни. В становището се правят предложения по какви начини може тази независимост на тези оценки да бъде укрепена. Може би най-интересното предложение, когато се внасят изменения в законодателно предложение, което се обсъжда в комисия, парламентарна комисия, да се осъвременява оценката на въздействието, за да отрази промените в текста на законодателното предложение. Разбира се, такова предложение е разумно, но ми се струва, че като се има предвид сгъстеният график, по който често работим, би било трудно изпълнимо. Ако искаме да, да бъдем уведомявани, и то надежно, преди обсъждането на предложенията в пленарна зала, може би бихме могли да помислим за някакви допълнения към оценката на въздействието, допълнения, които биха могли било да заявят, че не са необходими по-нататъчни изменения или които предлагат някакви допълнения, ако подобни са необходими. Това е предложение, както казвам, което е малко спорно, но там нататък привличане на независими специалисти в съвета за оценка на въздействието и други подобни предложения са разумни и мисля, че мога да заявя, че отбелязахме напредък по отношение на от, оценката на въздействието. Комисията работи добре, но мен ми се иска да би било още по-добре. И до тук ще спра, господин председател, за да изчакам а, забележки а, преди да продължа нататък. Благодаря. Колегата Бенцен има думата като докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за свършената работа. В проектостановището съдържа някои много добри моменти, особено свързани с тежестта, която се поставя върху малките и средни предприятия. Доброто е, че Рентабилността трябва да бъде в основата на оценките на въздействието. Тук трябва да имаме последователност при изготвянето на всички оценки. Тук смятам, че измененията биха могли да подобрят становището, особено що се отнася до економическите партньорства, които са ключов момент в изготвянето на оценките на въздействието. Съществуват международни стандарти, така че оценките на въздействието трябва да възприемат международните стандарти и да оценяват по този начин резултатите, които се постигат трябва заинтересованите лица, както и всички изготвящи оценките на въздействието, да се опитват да се справят с всички несъвършенства. Такива оценки трябва да бъдат публични, да има публичен достъп, да се публикуват резюмета, които да бъдат използвани за специфични цели, така че наистина се постигне хармонизиране на резултатите. Благодаря, господин председател. Благодаря докладчика е, в сянка от е, името на социалистите. Благодаря, господин председателю. Аз искам да извиня госпожа Телесариера. Аз я представлявам, тъй като тя е в е, командировка. Така че аз ще прочета текста на госпожа Фолера. Предния път казах, че а, комисията се а, ограничи при изготвянето на по-добро законодателство, но има много път, който трябва да изминем, за да се подобрят оценките на въздействието. Като цяло, моята политическа партия на мнение е, че е необходимо да се да запази сегашната структура за извършване на такива оценки и експертите трябва да извършват експертните оценки, оценки на въздействието по установените критерии. Необходимо е да има независими експерти, които да участват в извършването на оценката. Така ще се увеличи прозрачността и ще се подобри качеството на извършената работа. На второ място Оценките на въздействието трябва да са под формата на ясни и прозрачни процедури и да могат да се проследяват от началото до края. тези оценки трябва да бъдат обявени публично още в проектния си вариант. Искам да подчертая, че е важно да се подхожа по интегриран начин, така че да бъдат осветлени економическите аспекти и особено, що се отнася до въздействието върху малките и средни предприятия, върху здравето и върху околната среда. Не може да се а, а, включва само економическия аспект при извършването на оценки на въздействието. Господин Месарус. Köszönöm, elnök úr. Annak érdекében, hogy a jogalkotás az EU... Благодаря, господин председател. За да се гарантира, че законодателството ще остане прозрачно и ще бъде основано на прозрачни правни основи, трябва да се прави оценка на въздействието. През септември 2006 беше създадено звеното за извършване на оценка на въздействието и от тогава се за да се е, забелязва подобряване на качеството <clears throat> на оценка на въздействието, но това подобряване трябва да продължи и в бъдеще. не трябва да забравяме, че е важно да се намали бюрократичния товар. Затова са необходими ясни критерии. Трябва да се гарантира тези оценки на въздействието да бъдат контролирани редовно. Комисията трябва да направи всичко, за да могат да се извършват такива оценки от страна на правителствата, а, или други органи в Швеция, Холандия, Великобритания. Тези оценки се извършват от а, външни експерти. Важно е да се запазят основните принципи а, на тези проучвания и а, то е като един вид а, е като в подкрепа, а не като заместител на а, законотворчеството. Така че с тези оценки ще се допренесе за по-ефективно изготвяне на законите. Членовете на, а, на това звено трябва да бъдат номинирани от Европейския парламент. И а, това звено трябва да има участие при определяне на бюджета, да участва в изготвянето на законодателните инициативи. Всичко трябва да е, е изготвено по експертен начин. Следващия оратор има думата. So, благодаря. Първият ми въпрос е, има ли представители на Европейската комисия тази сутрин? Бих е, искал представителите на комисията да кажат нещо по темата, която обсъждаме тази сутрин. Защото, би, защото е трудно да преценим е, нашите препоръки, ако бъдат приложени, какви забавения ще предизвикат. Е, защото в някои случаи е необходим само година-две, за да се направи оценка на въздействието, преди да почнем да действаме. Така че ние сега тук трупаме идеи и предложения, но дали те са изпълними? След 25 години, когато се примиряваме съществуването на невидимата ръка в един свят, където ресурсите не достигат, очевидно необходимо ни е повече регулиране, очевидно интелигентно регулиране, но не можем да не прибегнем до електронно управление. Разбира се, има някои тук и Чао се представлява тази тенденция. Хора, които смятат, че по-малко Европа, ако се намесва, това би било по-добре. Аз не споделям това мнение. Един въпрос, който е извънредно важен е следният. Ако ще правим оценки на въздействието, очевидно ще трябва да оценим и административните тежести, които ще придържават всяко економическо действие. Законодателството не се от, от, отнася само до бизнеса, то, то засяга и гражданите, днешните и утрешните граждани. И затова би било интересно да чуем, както чухме от представителите на групата на социалистите и демократите, които настояват всяка оценка на въздействието да има екологично измерение, но също така и социално измерение. Но аз бих добавил още нещо, което често се забравя че трябва да мислим за идните поколения. Като законодатели, много често хоризонта ни стига до следващите избори, до определени граждански групи или лобистки интереси, които мислим, че трябва да включим в нашите предвиждания, но не мислим по-далеч. Според мен не трябва да забравяме, че трябва да оценим какво ще бъде въздействието на това законодателство върху следващите поколения. Благодаря. Благодаря. Основният въпрос при този проект не става въпрос дали Европа да се намесва повече или по-малко, а когато се куват закони, те да са добри. Е, такъв дебат е, водихме много интензивно и в е, миналото и трябва да сме наясно с тези неща. Аз не смятам, че между предприятията и гражданите има някакви много големи разлики. Всички са част от гражданството. Дали да не дадем първо думата на комисията или първо Чарлз? Има ли някой от комисията, който може да отговори на въпросите? Има ли? Я, от ком... Да, от комисията има някой, но не са тези, които могат да ни отговорят. Благодарим за присъствие на комисията и съжаляваме, че тук не са тези, които могат да ни отговорят. Чарос, имаш думата. Единственото, което мога да си помисля тук, господин председател, е, че всъщност човека, който отговаря за възде... оценките на въздействието от комисията, в момента си стои вкъщи и обмисля всички възможни резултати. Да, да, точно това имам предвид. Прави си в момента оценка на въздействието. Така че, колеги, много ви благодаря за градивните коментари. Наистина оценявам ваш... вашия принос. Надявам се, че ще внесете някои изменения изменения в посоката на начина по който мислите. Ще, ще можем да ги обсъдим по обичайния начин. Аз само искам да се спра върху два коментара. А, на първо място това, което беше а, споменато във връзка с процедурите. Аз не говоря за цялостна промяна на процедурите. Такава една промяна би била безпределно опасна. Но това, което имам предвид е, че трябва да се променят определени елементи, когато става дума за независимостта на този процес. Поради тази а, причина си мисля, че можем да постигнем съгласие по нивото на независимост, което да бъде е, постигнато. постигнато. Това, което каза Клод, беше много интересно. Коментарите са провокативни. Но тук се отдалечаваме в по-скоро философското и политическото измерение и бягаме малко от техническите аспекти на проблема. Но не приемайте, че хората искат повече регулация, отколкото законодателство. Това, което очакват от нас е да следим изкъсо всички предложения за законодателни текстове. Да сме сигурни, че тези текстове ще бъдат прилагани и че ще работят правилно. А, тук не искам да обсъждам економическите страни, но а, това, което не искаме да постигаме е, е повече тежест, финансова тежест. Но, от друга страна, пък е важно да се плащат тези услуги. За това, когато обмисляме а, законодателни предложения, предложения, ние внимателно обмисляме и финансовите последици от тях. Винаги финансите са изключително важен аспект. Но смятам наистина, че това, което казва Клод за разширяване на приложеното поле е, е малко прекалено. Това е моето мнение. И така, благодаря за вашите коментари и очаквам да се виждаме и за напред да обсъждаме проблема. Благодаря, господин председател. Благодаря. Така приключваме с точката, тази точка от дневния ред. Преминаваме към 11-та точка. Тя е свързана с зелена книга относно опазването на горите и информацията за горите в Европейския съюз. Лена Ек е докладчик. Дава ми думата. Благодаря, господин председател. Това е зелена книга, Поради тази причина е важно да проведем дискусията за бъдещото развитие на горското стопанство в Европейския съюз. Наистина те представляват голяма економическа стойност. Много важни са за промишлеността. Тук имаме и социално-исторически измерения. Важни са и за други ценности, като почивката, да речем, и свободното време на хората. 42% от територията на Европа е покрита от гори. За много гори става дума. Ако погледнем БВП, виждаме, че горското стопанство представлява почти 10% от БВП. Виждаме какво се случва и с заетостта. Почти 9% от работните места са свързани с горското стопанство. Виждаме колко много фактори са заложени на карта. Когато измерваме всички тези фактори, трябва да видим дали имаме растеж в тази област или а, общия брой или общия кубически метраж на дървесината е нараснала. И в последните 50 години имаме такова нарастване с 1% годишно. Докато в останалите части на света такова, такъв растеж се е случил в продължение на 100 години. Да, наистина, ако горите нарастват, ще можем да осигурим устойчива економика. И ние успяваме да постигнем това, което е успех в глобален мащаб. Никъде другаде по света не виждаме такива резултати. В същото време разглеждаме устойчивото управление на горското стопанство. Наистина е изключително важно да бъдат запазвани горите ни разнообразни, да бъдат устойчиви. Това е изключително важно в контекста на климатичните изменения. Наблюдаваме повишаването на температурите. Тези температури се отразяват върху горите. Виждаме това развитие, защото определени животински видове се придвижват на север. В моята страна а, виждаме птички, които никога не са били виждани там, поне последните хиляда години. Това посочват всички а, факти. Имаме и насекомите, които се придвижват от юг на север. Те са много важни а, за горите. А, бръмбарите по боровете, които, например, живеят в Португалия, са от изключително значение за развитието на горското стопанство. Важен е въпросът и с горските пожари. Това е голям проблем за държавите членки, които са по-на юг последните години горските пожари в Португалия наистина са повлияли, са се отразили върху горите. Това е един проблем, който се отразява и върху цялото общество. Тази зелена книга всъщност разглежда не въпросите за запазването и защитата на горското стопанство, а по-скоро за адаптирането му. Разбира се, тук са включени всички обичайни въпроси, но тук се включват и други аспекти, като животинските видове, да речем, и начините по които се здобиваме с важна информация. Ето тук, в тази област, се нуждаем от стратегия по горското стопанство в Европейския съюз, това не е ОСП, наистина, и аз мога да кажа само слава Богу, че не е така. Но е важно да разполагаме с познания, стандарти, статистически данни по горското стопанство. Това обаче не е достатъчно нямаме достатъчно познания, за да анализираме това, което се случва в действителност. И така, първият пилон е да разполагаме с достатъчно познания, статистически данни. Това е искане, което трябва да бъде приветствано в текста на комисията. Това е свързано с проблеми на международно ниво. Сега се подготвяме за преговорите в Мексико през декември въпросите, свързани с горското стопанство, ще бъдат обсъждани. Те са начално място в дневния ред. Тук става дума и за системата Ред Плюс, така че наистина трябва да се подготвим за предстоящите а, преговори и дискусии, да представим системата действаща в Европейския съюз. Какъв е проблемът? Някои въпроси могат да бъдат решени на европейско ниво, но тук имаме много силен принцип на субсидиарност. И аз предлагам да запазим нещата такива, каквито са. Бихме могли да направим много, за да подсилим познанията, технологиите, прехвърлянето и разпространението на най-добри практики, а също така и изследователската дейност. От няколко години насам съществува индустриална платформа, която е свързана с горското стопанство в по-широк аспект. Много важна е тази платформа и не трябва да забравяме значимостта и когато водим преговорите и когато се разглеждат и се преразглежда рамкова програма 5 и рамкова програма 7. Е, тук включваме този проблем не само в националните бюджети, в националните планове. В много части на Европа горското стопанство представя най-важните средства за регионалното развитие. И в основата на всичко това стоят малките и средните предприятия. Така че трябва да внимаваме как постигаме баланс между защитата и собствеността, защото правата върху собствеността са изключително важни. Управлението на горското стопанство в Европа варира между различните държави. Всички държави си имат собствен начин, чрез който се взимат политически решения за управлението на, горски, на горското стопанство. И ако разгледаме историята на управлението, ще видите както много грешки, така и много добри добри практики в цяла Европа. И в този доклад за комисията ИТРЕ съм се опитала да разгледам въпроса от гледна точка на промишлеността. Присъствах на дискусията в Комисията по земеделие вчера след обед и те провеждат съвсем друг тип обсъждания. Аз съм докладчик в Сянка в комисията Агри и се опитвам и тук да представям мнението на тяхната комисия, за да можем да изготвим окончателния текст на доклада, който ще бъде представен от докладчик от комисията Агри. Няма да продължа да говоря, но ще кажа, че заедно с това, когато говорим по горското стопанство, не трябва да забравяме, че има колеги, които имат дълбоки познания за горското стопанство. И когато разглеждаме този въпрос, трябва да видим как комисията се подготвя а, да работи по този въпрос, що се отнася до кадрите, които се използват от различните генералните дирекции. И така, господин председател, спирам тук, очаквам дискусиите. Надявам се, че повече хора ще се заинтересуват от въпросите на горското стопанство. Благодаря. Благодаря. Аз съм сигурен в това. може би да ви съобща една информация, която забравих. 5 октомври е срока за подаване на изменения към доклада на Чарлз. Доклада на Чарлз. Крайен срок за изменение 5 октомври. Може би секретарятът ще уведоми депутатите за графикът на другите парламентарни комисии за моя доклад. Добре, сега преминаваме към изказванията на доклада на Лена. Докладчикът Сянка има, дума. има думата. Благодаря. Приветствам изработването на проекта. Становището съгласен съм с повечето постановки. Като докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите имаме някои забележки. Първо по първата точка. Поддържане на равномесие и укрепване на горските функции наред с биоразнообразието, има и други функции, на които трябва да се обърне специално внимание. В момента се обсъждат ролята на екосистемните услуги за благополучието на гражданите. Един от най-големите проблеми, пред които сме изправени, това са вредителите и болестите. И за това са необходими инициативи, които да обхванат целият Европейски съюз. По точка четвърта не трябва да забравяме, че справедливото разпределение е много важно и накрая бих предложил някои изменения във връзка с устойчивото управление на горите, тъй като съществуват различия в прилагането в целия Европейски съюз. Трябва също да се запознаем с, с, с дебатът, който върви сега за ОСП след 2013 година. Необходимо е да се използват сателитни услуги за управлението на горите. Благодаря. Благодаря. Следващия експерт е господин Ламбърт. Аз не искам да преувеличавам своите познания тук в тази област, но искам да допълня това, което е казано от колегата. Тук говорим за биологичното разнообразие, не само защото сме в годината на биоразнообразието, но поставяме ударение и върху устойчивостта, върху упоритостта. Наистина знаем, че горите тук са най-уязвими, те се поддават и биват подложени на влиянието на някои екстремни атмосферни условия условия. Виждаме това и във Франция, и в Испания, където станахме свидетели на големи силни бури от Атлантическия океан. И тези гори, които се състояха само от един вид, бяха буквално заличени от тези бури. Тоест, тук да говорим за миграция на насекомите, да речем, и ако нямаме биоразнообразие, горите няма да успеят да се справят с този проблем. Да, ние сме Комисията по промишленост и ние трябва да работим тук и да подчертаем а, защитаването на ресурсите и економическата стойност. Защото знаем, че горите, които са унищожени от бурите, от ветровете, губят своята економическа стойност. Наистина бихме могли да подчертаем този аспект. Друг въпрос е свързан с а, това да погледнем назад. Да, защото ние имаме традиция за създаване на законодателни текстове, без да си даваме сметка за резултата от настоящите инициативи. Тоест, а, преди да продължим нататък, трябва да разгледаме инициативите, като да речем Ред Плюс, една инициатива, която е предложена от комисията, да анализираме доколко те са постигнали своите цели и да притиснем комисията да направи една крачка назад, за да преценим дали постигаме въобще някакъв напредък в тази област. Това са двете основни точки, които искам да подчертая. Иначе бихме могли да приемем това, което Лена казва, но наистина се надявам и предложението да стане по-добро. Благодаря. Председателят, благодаря много. Комисията иска ли да коментира казаното до този момент? Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за становището и също така и на депутатите, които участваха в дискусията. искам лично да благодаря на докладчика, че подчертава значението на горите в Европа и на зелената книга. А, 42% от територията е покрита от гори и незначението и не може да се, не бива да се подценява. Споменахте плана за действие във връзка с горите. Негови ключови елементи са мерки, които се отнасят към приспособяването към измененията в климата, установяване на нуждата от европейска система за наблюдение на горите, а също така и система за защита на горите в Европейския съюз. Миналата година комисията прие бяла книга относно приспособяването към промените в климата, където специално се споменава, че нуждата да се обърне внимание върху защитата на горите в светлината на измененията в климата, които се очакват. Съдържанието на Зелената книга представя състоянието на горите в Европейския съюз, тяхната функция и въздействието на измененията в климата, изменения и въздействия, които до сега са установени. Разполагаме и с инструменти за защита на горите, също така и информационни източници. И започваме дебат по тези въпроси, дали сме достатъчно подготвени за последиците от измененията в климата, не само сегашните изменения в климата, но и очакваните изменения и тяхното въздействие върху европейските гори. Дали политиката на Европейския съюз и страните членки отговаря на необходимото и какво би могло да се направи повече от това, което вече е на лице какви действия са необходими за сега и за бъдеще. Получихме голям брой мнения и предложения, 161 по-точно, от е, различни заинтересовани страни в е, Европейския съюз и извън него. И все още оценяваме това, което сме получили, работата продължава, така че не мога по този въпрос да ви дам окончателни изводи. Очакваме становището на парламента. Получихме вече заключенията на съвета. И когато получим всички мнения, и когато ги оценим, ще решим как да вървим нататък. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на господин Маркенчивич. Дякую, пани председател. Благодаря, господин председателю. Аз се позовавам на експертното мнение на госпожа Ек и с голямо задоволство одобрявам този доклад документ, свързан с опазване на горите и предоставяне на информация за горите. Е, беше проведена дискусия за стратегията на Европейския съюз относно горското стопанство. Е, също трябва да се почертае и увеличаващото се значение на горското стопанство предвид е, измененията в климата. Трябва да се подчертае, че горите допринасят за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, както и за подобряване на условията за живот. Те допринасят и за разнообразяване на видовете, тъй като 70% от видовете живеят в горите. Това е една разумна стратегия за едно устойчиво стопанисване на горите. Повече внимание трябва да се посвети на горското стопанство. Всички тези аспекти имат голяма стойност. В тази насока трябва да си има предвид и значението на дървесината, което се добива от тези горски ресурси. Горите също предпазват почвата от ерозия. Те са като защита от различен вид климатични явления. В тази насока има и различни а, потенциали в различните държави членки, различни структури. И ето защо държавите членки а, използват различни показатели при извършването на изчисленията на разходите. А, има значение, когато горите са а, стари, те а, нямат възможност да улавят толкова много а, емисии от въглеродни, а, въглероден двуокис. В а, други а, държави член, където горите са млади, потенциала може да се а, засили. А, трябва тези държави членки, които имат гори от дълго време и се грижат а, за тях, те Тря, те а, трябва да се възползват а, от облегченията а, при изчисляването на а, разходите. А, все пак държавите членки трябва да са тези, които да м, решават а, как а, да подходят към опазването на своите гори, но и на европейско ниво трябва да има една обща стратегия. трябва да започнем една дискусия, свързана с изработването на нови механизми, които да се използват за опазването на горите. Нека да няма мултифункционално горско стопанство, а, по-скоро да се използват ротационните възможности. Следващата седмица ще има една дискусия, която а, ще е свързана с лува лова и значението на природата в Европа. Благодаря. А, колегата Ек има думата. Yeah. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми колеги, за тези изключително полезни коментари. Надявам се, че ще успеем добре да си сътрудничим при изготвянето на този текст. Само някои коментари върху казаното. Да, разбира се, устойчивостта, биоразнообразието са изключително важни. Те вървят ръка за ръка. Преди две години посетих Канада. Пътувах с хеликоптер а, над огромни територии, които са унищожени от боровите бръмбари. И а, човек, който е привързан към горите като мен, беше потресен. Наистина това беше ужасяваща гледка. Стотици квадратни километри, цялата гора унищожена, всички дървета бяха мъртви. И наистина трябва да а, се опитаме да се справим с този проблем в Европа. Защото ако планинския бръмбър а, дойде тук и а, ние не можем да се справим, ще кажем довиждане, довиждане на горите. И наистина това е много сериозен въпрос, трябва да си сътрудничим. Сега, във връзка с бурите, аз живея в покрайнините на една а, област, в която най-голямата буря в последните 100 години беше само преди няколко години. И наистина виждате унищожението след едно, едно такова бедствие. Това е опасно, когато имаме монокултурно отглеждане. Това е въпросът. Как можем да комбинираме а, разнообразяването на културите, ротацията на културите, а, заедно с, с собствеността и правата върху собствеността. Тук е важно да имаме познания, тези познания да се разпространяват, а, не само правителствата да са наясно, но и хората, които управляват горското стопанството. Искам да помоля комисията да ми помогне. Моля ги да разгледат регламентите, регулациите, с които разполагаме от ОСП. Виждаме цялата контрапродуктивност, когато става дума за адаптиране а, или увеличаване а, на горите. Те са изключително важни за биоразнообразието, за климата. Имаме в момента регламенти, казваме, да, ето тук трябва да имаме пасища, пасищата, там се отглеждат, там се отглежда добитък, добитъка е пасе там. Това е изключително важно. И после хората, когато се опитват да вземат субсидии, казват, от Европейския съюз казват, това не отговаря на условията защото ето тук имате 30 дървета на хектар, а пък трябва да бъдат 50 е, извинявайте, имате 50 хектара, трябва да имате 30 хектара от гори. И в момента фермерите изсичат горите, изсичат тези излишни според тях дървета, което е изключително опасно за биоразнообразието, губят се различни видове цветя, различни видове треви, които не могат да бъдат намерени никъде другаде. Имаме регулация, която е заложена в ОСП, която е контрпродуктивна. И ако видим един списък, в, кои, в който се виждат такива противоречиви моменти, това може да помогне за решаването на проблеми както спрямо горското стопанство, така и спрямо земеделието. Защото тук говорим за хората, които управляват тези гори, тези полета, тези ниви и ние им изглеждаме много глупави на тези хора, защото всъщност ние не успяваме да постигнем това, което сме си заложили. Наистина регулирането е изпълнено с противоречие, и изготвянето на такъв списък ще ни помогне, когато става дума за такива трудни въпроси. От гледна точка на измененията в климата, да, е, горите предоставят альтернативен източник на енергия. И в някои държави членки ние трябва да ги защитим от тази гледна точка. Защитените гори при защитените гори а, има голямо количество гнища дървесина. Това увеличава емисиите и тук имаме 20 до 25% по-лъщ ефект, отколкото при емисиите на въглероден диоксид. Ние наистина трябва да внимаваме много, когато изготвяме този регламент, когато изготвяме този документ. Защото когато се достигне максималното производство, максималното възможно производство от даден парцел, тук трябва да се отчитат и а, ефектите върху климата. И ако се прилагат същите стандарти за растеж, както в Северна Европа, 1% растеж на дървесината, това ще изеде целият ни напредък, що се отнася до въглеродния диоксид. И наистина тук трябва да внимаваме, трябва да се постигне баланс, трябва да трябва ни е защита, трябва ни е адаптация, наистина и е устойчивост, но не трябва да забравяме и производството. Това е балансът, който се опитвам да постигна в моят доклад и очаквам е, дискусията с докладчиците в сянка, защото според мен тук споделяме редица ценности. Благодаря. Bedanke mich herzlich. Darf noch ja. Благодаря. Искам да подчертая, че срокът е до 12 октомври на обяд за внасяне на измененията. След това през ноември ще бъде гласувано в а, Комисията по промишленост и в ЕМВИ, може би, ноември или декември ще видим. И така приключваме с тази точка от дневния ред. Можем ли да изтеглим една точка или да чакаме 5 минути докато започне гласуването или да започнем. Не, няма ги докладчиците в сянка. Няма как да стане. 5 минути почивка и след това започваме с гласуването. 5 минути имате почивка. Ladies and gentlemen, we can start. Госпожи и господа, май можем да започнем вече. You have your card with you, because perhaps we need it. А, трябват ви картите, надявам се, че сте си ги взели. И така можем да започнем, ако всички колеги вече са заели местата си. Доклада Калвалю е един много голям документ с много изменения. Господин Карвалю и докачите в Сянка малко лесниха работата ни, като са изготвили няколко компромиса. 5А или или започваме с изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се. Приема се. Следващите отпадат. Трето изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение трето. Приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Приема се. Ком... Е, Господин председател, аз не съм сигурен, че изменение Реги 2 е, отпада и пише само, че първата част отпада, ако 3 се приеме. Това е преди пето изменение. Да, прав се, казва председателя, прав сте. Току-що ми казват, че все пак съм прав, защото втората част ще се гласува по след това. Компромис изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето. Десето и четиристо заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 5 за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, е, отхвърли се, извинете. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 48 за, с устно изменение, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 53-то е покрито, 55-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то разделно гласуване по първата част за, против,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 70 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 не се гласува по него, 73 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 с устно изменение, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 11-то компромисно изменение за, против, въздържали се. Трябва да броим. Електронно гласуване. 11-то изменение. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет гласа за, 20 гласа против. Приема се. Така, преминаваме към 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 123 за, против, въздържали се. Е, приема се. 124 първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Трябва да проверим. По втората част, 124 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125 изменения за, против, въздържали се, приема се. 14 компромисни изменения за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е положителен. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика! Това ще е една много добра основа за работа, която ни предстои. Следващия доклад е на колегата Франко. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздър. Още веднъж. Второ изменение. Про... Въздържали се, приема се. Трето. За. Против. Въздържали се, приема се. Четвърто. За. Против. <clears throat> въздържали се, отхвърля се. Пето, пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по девето изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 11 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за... Не, те, 12. Е, 12. За, против, въздържали се, приема се. След това първо или не, поправя се председателя. Сега трябва да гласуваме или отпада. Да, значи правилно постъпихме казва председателя. Запазете тишина. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Шесто теглено, седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсто за, с устно изменение, за, против,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 Следващото отпада. 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то по него не се гласува, или? Има проблеми или какво? 24-то. 24-то отпада. Някакви проблеми ли има? Искате да го проверим? Нека го проверим. 24-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съвсем ясно си личи. 25-то не е необходимо да бъде гласувано. 26-то. 26-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 27-мо за против. Въздържали се. Приема се. 28-мо за против. Въздържали се. Приема се. 29 отпада. 30 за. Против. Електронно гласуване. По 300 изменения. Моля, гласувайте. По 300 изменения. Край на гласуването. Край на гласуването. Това е резултатът. Разликата не е голяма.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 И така, докладът се приема. Благодаря. Поздравления за докладчика. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, 14-та, преразглеждане на плана за действие за енергийна ефективност. Давам думата на колегата Бенцен като докладчик и само на него ще дам думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията по този много важен въпрос. Вчера проведахме добра дискусия по отношение на енергийната стратегия за 2020 година. А днес става дума за преразглеждане на плана за действие за енергийната ефективност. Комисията подготви своите предложения и ние трябва да подготвим един сериозен доклад, който бъде подкрепен от голямо мнозинство, за да може да изпратим ясен сигнал към комисията. Знам, че от този въпрос се интересуват мнозина. Един от големите проблеми това е приложението на прилагането на съществуващото законодателство. Въпрос е докъде сме стигнали до къде сме стигнали, как се прилага съществуващ, как се прилагат съществуващите закони в страните членки. Има важни въпроси, свързани с инфраструктурата. Е, ин, иновациите, такива като интелигентните мрежи, складирането на енергия, нещо, което може да подобри енергийната ефективност. По отношение на сградите имаме директивата за сградите, но трябва да се направи нещо за съществуващите сгради. 40% от е, енергията се потребява в сгради. екологичен е, дизайн, енергийно етикетиране могат да подобрят нещата, но важен е въпросът с финансирането. Както знаете, банковия пазар е в застой, нуждаем се, нуждаем се от много повече финансиране, по-добро финансиране и от заеми от банките. Трябва да кажа, че енергийната ефективност, повишаването на енергийната ефективност е най-ефтиният начин за намаляване на емисиите от СО2 и също времено ще намалим своята зависимост от Русия и Близкият изток. Сигурността на доставките и енергийната ефективност са свързани. Очаквам в търпение вашите мнения и забележки. Благодаря. Благодаря ви за добре свършената работа. Е, и за уводните думи. Госпожа Томсън, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя колегата Бент Бенсън за доклада му. Мисля, че той съдържа много важни и необходими предложения за подобряване на енергийната ефективност в Европа. Но бих искал да добавя четири неща, които не са включени в доклада. Целите, енергийната бедност, подготовката и финансирането. Най-напред е, трябва да настояваме за задължителни цели за енергийна ефективност. Мисля, че 20% за 2020 година е намаляване, увеличаване на енергийната ефективност 20% от 2020 година е, е разумно и изпълнимо. Това е абсолютно важно, тъй като то може да бъде опора за енергийната политика, за енергийна ефективност. Може да бъде основа и на плана за действие. Иначе планът ще бъде само приказки и няма нищо да се направи, както вече виждаме от много години, тъй като имаме цели, които не са задължителни. Групата на социалистите и демократите ще предложи е, предложение в тази насока. Парламента трябва да предложи амбициозни цели, да поиска от комисията да предложи задължителни цели преди края на тази година. Второ, както много пъти съм подчертавала, не трябва да обърнем внимание на енергийната бедност, нещо, което не е включено в доклада. Енергийната бедност е много важен въпрос за много от страните членки. Е, енергийната бедност е, се появява, когато значителна част от приходите на домакинствата се е, изразходват за плащане на енергията. Някои домакинства през зимата плащат повече от 50% от доходите си за енергия. И широкото разпространение на енергийната бедност в Европа не може да бъде търпяно по-нататък. Трябва да призовем към действие. Обществата имат интерес да създадат стимули за намаляване на енергийната бедност. Особено за тези, които живеят в енергийно неефективни сгради. Трето, мисля, че в доклада трябва да се включи, включи социалното измерение на енергийната ефективност, а също така и на образованието и подготовката, свързана с енергийната ефективност образованието и подготовката са особено важни за постигане на нашите амбициозни цели за спестяване на енергия. Трябва да инвестираме и в технология, и в човешкия материал. И накрая, трябва да изтъкна, че може да се направи нещо повече за финансирането. Необходими са различни мерки за финансиране на енергийната ефективност. Такива се предлагат в доклада, но трябва да помислим как да използваме данъчното облагане, за да насърчим енергоефективно поведение у гражданите. Подобни схеми трябва да имат централно място в доклада. Ще спра до тук и чакам с нетърпение по-нататъчни изказвания и забележки. Колегата Фон Брандт. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. По отношение на това, което каза докладчика в Сянка, искам да добавя две неща. От една страна, енергийната бедност, искам да я свържа с глобалните цени за енергия. Енергийната ефективност е важна. Също така е важно да се се постигнат целите, свързани с намаляването на въглеродните емисии. През последните години цените на енергията са се увеличили в някои страни повече, отколкото в други. Трябва да свържем отделните системи и, както казах, енергийната ефективност и мерките трябва да обхващат цялото население. На второ место в доклада се посочва доброто измерване, изготвянето на ефективни показатели. Трябва да се подчертая, че това е важно по отношение на енергийната бедност, добрата система за измерване. Има примери, където интелигентното измерване води до това, че сметките се увеличават. Това трябва да бъде включено в доклада също така. И накрая искам да насоча вниманието ви върху финансирането. Финансирането, е, свързано с мерки за енергийна ефективност, структурни, кохезионни е, фондове, е, докладът се концентрира е, от, върху а, планът за економическо възстановяване. Важно е тези средства да бъдат из, а, разходвани ефективно и прозрачно. А, по отношение на последната точка, ние работим върху нови иновативни мерки, които ще допринесат за увеличаване на енергийната ефективност. Както вече споменах, и още не искам да изразя благодарности към докладчика. Благодаря, каза председателя, колегата Хол, като докладчик в Сянка. And, and... Благодаря. Искам на първо място да отправя благодарност към господин Бенсън за това, че наистина помогна на докладчиците в Сянка провеждайки пълноценни дискусии с нас. Благодаря ви. Съгласна съм до голяма степен с господин Бенц, че наистина ни трябва един много силен доклад. На първо място трябва да призная, че бях малко разочарована, когато видях самия текст на проекта доклада, тъй като е доста хрисим в сравнение с това, което трябва да изискваме. Да не забравяме, че парламентът тук трябва да играе много важна роля. Последният път парламентът наистина успя да повлияе върху плана на Комисията за енергийна ефективност. И ако искаме да видим действия от страна на Комисията, действия, които да предприема действията, които Комисията не е искала да предприема първоначално, мисля, че бихме, би трябвало да действаме по същия начин. Можем да направим това и сега. Времето на издаване на този доклад е от изключително значение. Имаме противоречиви сигнали от комисията за издаването на техния план. Поради тази причина смятам, че е изключително важно да се придържаме към първоначалния си график е, за плана на действие, за да сме сигурни, че няма да се лишим от тази малка възможност да повлияем на комисията за това какво ще включи в своя план. Няколко области, по които искам докладът да звучи по-силно. Например, звучи малко устаряло, що се отнася до сертификата, да речем, за енергийна ефективност. Сега, за прилагането. Според мен докладът не подчертава достатъчно силно за това колко е важно да осведомяваме комисията непрекъснато е, и тя да получава цялата информация. Да, наистина разполагаме с графиката, а сега като че ли комисията се опитва да се изплъзне от този график. В същото време държавите членки пък трябва да бъдат контролирани от комисията. И наистина комисията трябва да излиза с предложения за подобряване на националните енергийни планове. А, не, че има много грешки, не искам това да кажа. Използваме един формуляр, който изглежда добър, но трябва да поощряваме комисията да извлича полуки и да подобрява плановете. Сега, за тези задължителни цели, които провокират много а, сериозен разнобой в парламента, да, наистина а, не не сме сигурни какви точно да бъдат те, но трябва да заложим тук нещо. И комисар Йотингер а, наистина каза колко важно е да се заложат задължителни цели, които да се прилагат, да речем, в а, строителния отрасъл. Ние трябва не да бъдем по-скромни, да бъдем по-амбициозни, господин комисаря. А, също така трябва да направим нещо и по отношение на съществуващите вече сгради. Защото ако прилагаме директивата каквато е, ние защитаме на държавите членки, на техния не избор. Но, да речем, ето, например, в Германия и пак комисар Отингер а, беше, а, прояви голямо желание да се работи в тази връзка а, и да се работи за подобряването на тези действия. Още нещо. Дълго време обсъждаме, че всички а, транспортни отрасли трябва да бъдат включени в плана за енергийна ефективност. Пак ще се върнем, разбира се, към въпроса за финансирането, както споменаха колегите за да можем да имаме повече възможности и да ги предоставим на държавите членки а, за намиране на начини на финансиране и методи на а, прилагане на а, тези методи. И наистина този доклад наистина трябва да бъде ясен и категоричен, трябва да бъде силен. Показват данните, че правим половината от това, което е необходимо, за да постигнем целта от 20% намаление до 2020 година. Не трябва повече обаче, трябва повече да а, следваме плана за действие на комисията, който да е изготвен качествено от комисията. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик в сянка е господин Шамански. E, faktycznie pracę над sprawozdaniem. Благодаря. Работата, извършена по доклада, гарантира а, подкрепата на всички страни. Нашата подкрепа произхожда от факта, че по а, много точки има една регулаторна и фактологична подкрепа. Е, трябва да има краткосрочни мерки, които докажат въздействие да върху финансовата дисциплина. Искам да допълня още някои неща. Това, са, това е разпределението на белите сертификати – до сегашната практика показва, че това оказва влияние върху спестяването на енергия в отделните държави членки, дори може да има отвояване на размера на спестяването на енергия. И като цяло белите сертификати трябва да се използват. Това, което не подкрепяме, е свързано с целите на енергийна ефективност. Те трябва да са а, ориентировачни, а не а, задължителни или фиксирани. Трябва да има определена гъвкавост, която да бъде предоставена на държавите членки, за да могат да се регулират различията между отделните държави и членки. Има за дали задържаните цели, които имаме, биха доказали, че ще се гарантира енергийната ефективност? Трябва да се извършва и мониторинг и по този начин системата ще а, постигне по-добре своите цели. Благодаря на докладчика за този доклад. Следващия колега е господин Кадас. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред на господин Бенсън за работата, която е свършил до този момент. А, колегата Каланска Кобинска. Е, също е, се опитва да екстраполира сегашното положение в бъдещето, за да видим каква би могла да бъде нашата обща енергийна политика. Не трябва да се забравя, че преживяваме криза. Но всички тези въпроси са взаимосвързани и трябва да бъдем последователни. Съгласен съм с двамата докладчици, че е необходимо да осигурим ефикасно изпълняване на сегашните е, на, на е, закони. Спазване на сегашните закони. Това е пети а, е, параграф в доклада. А също така и комисията, когато налага а, санкции, когато започва процедура за неизпълнение може да направи много. Тоест трябва да се изпълняват законодателството, което вече имаме, преди да приемаме нови закони. Трябва да разгледаме какви са законовите основи и да консолидираме общото законодателство в областта на енергетиката. Поддържам и четвърти абзац където се говори за националните планове за енергийна ефективност. Комисията може да анализира напредък, който вече е постигнат и да дефинира по по-добър начин целите за 2020. Целите по Лисабонската стратегия, които не бяха изпълнени, е, сериозно навредиха на образа на Европейския съюз. Трябва да се опитаме да избегнем това в бъдеще. Но мисля, че трябва да избегнем приемането на задължителни цели. Защото много често а, се повтаря, че трябва да изпълниме поставените цели, да спазваме съществуващите закони, да укрепваме ролята на комисията като контролен орган, като предприемаме последователни и непротиворечиви стъпки. А може би ще предложи и изменения. Ще ви кажа накратко какво имам предвид. Не мисля, че ще бъде разумно да дефинираме нови задължителни цели в нашата стратегия за енергийна ефективност. Уважаеми колеги, не мисля, че приемането на задължителни цели ще има добри резултати всяка страна членка трябва да използва средствата, които счита за уместни, за да постигне целите на енергийната ефективност. Говори се за съвместно на генериране на енергия, за отопление в градските райони. Не трябва да се забравя, че това е, е съвместно производство на електричество и е, на топлина за отопление е, е нещо, което в някои страни може да се прилага, в други не, тъй като условията в различните страни са много различни. Искам накрая да ви напомня за докладът по собствена инициатива, мой доклад от 2008 година. Там ставаше дума, че когато става дума за енергийна ефективност, може да постигнем повече с по-малко средства. От една страна необходимо е намаляването на енергийната ефективност, от друга страна е необходимо намаляване на потреблението на енергия. Но намаляване на потреблението на енергия е нещо доста противоречиво като цел. Затова трябва да много внимаваме, да внимаваме, когато дефинираме тези цели и правим подобни препоръки. След приключването на тази дискусия, вероятно ще бъдем в състояние да постигнем един добре уравновесен текст, който може да получи подкрепата на всички депутати. Благодаря, господин председател. И аз искам на своя ред да поздравя колегата Бенсън за чудесната му работа и да споделя с вас някои забележки повишаването на енергийната ефективност е извънредно важен въпрос. Защото по този начин може да създадем един нов економически и енергиен модел. Е, не трябва да забравяме нанотехнологиите, фотоволтаичните клетки и така нататък. Новите средства за комуникация е, и е, информационни и комуникационни средства, които могат да помогнат много за управлението е, и подобряване, неговото подобряване на енергийното потребление. Особено казах това въжи е, в областта на информационните и комуникационни технологии. технологии. Искам да спомена по-конкретно интелигентните електромери, които могат да помогнат много за намаляване на потреблението. В много страни, три по-точно страни, Италия е една от тях, това са една голяма част от електромерите, докато в други страни изоставането в тази област е значително. Трябва обаче да приемем европейска дефиниция за това какво е интелигентен а, измерителен уред. Въвеждането на интелигентни измерителни уреди изисква потребителите бъдат достатъчно добре осведомени как да ги ползват. Разбира се, това може да стане и чрез интернет. Наша задача е да осведомяваме потребителите, а не само да се стремим да им предоставим тези е, услуги. Колкото до графика, трябва да кажа, че за доклада на, за цифровата програма имахме цел 50% от домакинствата да бъдат снабдени с интелигентни измерителни уреди в следните няколко години. Необходими са ни значи, интелигентни а, апарати, които да са съвместими с а, интелигентните измерителни уреди. Електромери и топломери. Трябва да добавя, че в доклада се изтъква и необходимостта да се обърне внимание на сградите на европейските институции, за да може до 2020 година сградите на европейските институции да бъдат модел за енергоспестяващи сгради. Благодаря. Дам думата на колегата Ипнея. Извинете, казва председателя. Зад вас. Благодаря, господин председателю. А благодаря на докладчика и благодаря за многото коментари, които бяха изразени тук. Уважаеми колеги, ние е, обсъждаме днес една много важна тема. Не само в връзка с политиката за справяне с измененията в климата и за това, че се е, засягат много държави е, членки. Е, потреблението на електроенергия, намаляване на въглеродните емисии. Трябва да има инвестиции в е, ВИ. И Тази сфера, която обсъждаме днес, не е много добре формулирана и не е много добре застъпена в политиките на Европейския съюз. Когато говорим за спестяване на енергия, трябва да имаме предвид, че те са неизменна част от постигането на целите, свързани с изменението в климата. Важно е да се намали потреблението на енергия и в тази връзка държавите членки трябва да се включат, като а, изработят а, разпоредби и стандарти. Спасяването на енергия е необходимо, а, за да накараме потребителите а, да действат по-енергийно ефективно. Крайно време е да помислим за различните варианти за спестяване на електроенергия. Говорим за е, електромери, Много е а, важно да се предоставя и информация на потребителите, за да знае потребителят а, колко потребява. Важно е и образованието и обучението а, на служителите, които, които работят в енергийния сектор. Говорим и за саниране на сгради, но тази не се реализират тези идеи, въпреки че има и регламенти прияти и стандарти. Трябва да се създаде такъв механизъм, чиято цел е не да санкционира, а да насърчава взаимодействието между отделните страни. Трябва да подкрепим тези, които инвестират в нови технологии, в енергоспасяващи продукти. Трябва да се предвидят е, инвестиции в енергийната ефективност и по този начин ще има добри резултати не само за околната среда, а и за повишаване на заетостта. От друга страна се намалява и потреблението на енергия и по този начин се а, подобрява енергийната ситуация на цялото общество. Има лидери, които са постигнали целите, свързани с използването на зелена енергия. Поставени са цели от 2050 година от 80 от 85% и а, в тази а, връзка а, трябва да се действа по-бързо, да се прилагат по-ефективни мерки. Тази политика трябва да се изпълнява поетапно, на отделни стъпки. Трябва да а, има рационализация. И по този начин ще има положително отражение върху Европейския съюз и положително отражение върху целите, които сме си заложили и оттам положително въздействие върху цялата международна общност. Е, Енергии се не консумуе. Дами и господа, енергията не се изразходва ам, само от потребителите. енергията не се унищожава, тя просто приема друга форма. Ето защо трябва да говорим за използването на енергия. Едно такова е използването използване, което е възможно най-ефективно. Ако говорим за енергийна ефективност, трябва да говорим и за ам, физико-химическия ефект. Ние поставяме нещата в, а, само в пазарния аспект и И все пак от голямо значение е добрата организация при намаляването на потреблението. За да се увеличи енергийната ефективност, трябва се постигне по-добро използване на електроенергията. може да се постигнат по-добри температурни стойности, да се използват различни процеси и механизми. На второ място да се намали съпротивлението с 12%. електрическото съпротивление. Вече го споменах. То се използва в всички електроцентрали при обмена на електроенергия. Има и топлино съпротивление, което може да бъде намалено чрез изолиране на строителните материали да се намали съпротивлението при триене. Има много механични решения, имаме много голямо поле за действие. На следващо място загубите от електромагнитните полета. При производството използвам, изгубваме само 2% и там – в тази област могат да се постигнат спестявания. Трябва да постигнем диверсификация на източниците на енергия. От газа получаваме топлина, от топлината е, може да се получи електричество. Просто веригата трябва да се използва пълноценно противен случай се стига до загуби. И то в големи мащаби. И, и тук не трябва да говорим само за потребление на енергията, а за ползването на енергията. Благодаря ви за вниманието. Merci, monsieur le président. Et... Euh, благодаря, господин председател. Искам и аз да поздравя докладчикът Бен Бетсън за начина по който е изложил мислите си в своя доклад. Ние се присъединяваме към тях. Мисля, че този път в контекста на социалната и економическата криза, която Европа преживява, и ще имаме въз да използваме потенциала за създаване на работни места. Нашите граждани не познават тези възможности, са на малките и средни предприятия за създаване на работни места. Нашите граждани няма да ни простят, ако ние не действаме за да използваме напълно възможностите за намаляване на потреблението на енергия. Защото те са първите граждани на бъдещата, следващата енергийна а, криза. А, и, от тук до края на годината а, трябва да разработим план за действие за енергийна ефективност. И не само да говорим приказки, но също така да формулираме конкретни мерки, ревизии на съществуващи директиви, а също така количествени и качествени критерии, които да залегнат в този план. Тук се обсъжда въпроса за задължителните цели. Вчера се обсъждаха газопроводите Nord Stream, Набуко и, и така нататък. А, а, значи 20% от енергията, която потребява в Европа, е равна на 20 газопровода на Буко. 15, ако щете. Значи 15 а, а, газопровода на Буко ще струват много по-скъпо, много по-ефтино би било да спестиме 20% от енергията, която потребяваме. в а, а, доклада а, има предложения, които подкрепяме изпълняването на съществуващото законодателство. Това е един от приоритетите на докладчика, но трябва да се отиде и по-нататък по отношение на сградите, например. Е, ритъмът, темпото и качеството на обновяването на сградния фонд е много важно. Тъй като е, обновяването на сградния фонд е, крие огромен, огромни възможности за спестяване на енергия Същевременно това ще бъде спестяване за домакинствата. Въпрос от ключово, ключова важност а, а, е именно този. Докладчикът го отбелязва и ние смятаме, че е важно да се поиска от страните членки да поемат задължение във всяка страна да се създаде фонд за енергийна ефективност, да се използват публични средства а, и да се привлекат и частни а, средства. Е, тази седмица обсъждаме директивата за е, данъчното облагане е, на енергията. Обсъждаме квотите за въглеродният двокис и така нататък. И финансирането на енергийната ефективност е свързана с всичко това потребява се огромно количество енергия от изкопаеми източници. А, и разбира се, това ще продължава ще продължава, докато имат а, милиарди субсидии се дават на а, енергетични енергоисточници, които използват изкопаеми горива. Ако имаме задължителни, амбициозни цели за економия на енергия, ще, е, това ще бъде от полза на европейското население. Ще се увеличи неговата покупателна способност, ще се подобрят а, е, е, условията за гражданите в много отношения. И затова а, ние трябва да се заем с въпроса за енергийната несигурност, която трябва да бъде преодоляна. Кавалю. Благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя господин Бенстен за изключително добрия доклад и за това, че е потърсил равновесие между финансовите ограничения в момента и амбициите да се борим с измененията в климата. Сега в, на този фон ние наистина трябва да намираме нови начини, за да мотивираме енергийната ефективност, да я стимулираме Аз бих искала да предложа изменение, което обсъдих с докладчика, а именно да се включи идеята за условността в енергийните европейски проекти. Тоест, определен проект ще бъде финансиран само ако достигне определени стандарти на енергийна ефективност. Няма смисъл да използваме а, прекалено скъпо електричество от възобновяеми източници в дадена сграда, ако това електричество е прекалено скъпо. Тоест, наистина е важно да постигнем енергийна ефективност за в бъдеще. На второ място, местните, общинските власти в Европа да създадат мрежа от агенции, които да получават подкрепата на ЕСЕ. Тяхната роля е много важна. Териториалните и регионалните агенции и това също би могло да бъде споменато в доклада. На последно място искам да спомена ролята на промишлеността. Ние не трябва да я забравяме най-вече в областта на изследователската дейност и раз, свойната дейност на нови технологии. и според мен дори и в този случай онези промишлености, онези отрасли, които използват повече енергия, трябва да инвестират повече средства в новаторска енергия по този начин самата, самия отрасъл ще стане по-конкурентно способен, ще има повече сигурност, ще се ограничат рестрикциите и мисля, че трябва да споменем значимостта на изследователската дейност в спестяването на енергия в тези отрасли, които изразходват много електричество. Благодаря. Благодаря колегата Тикал. Mulțumesc, domnule președinte. Благодаря. Благодаря. А... Искам от своя страна да благодаря на докладчика за неговия доклад. ние ще внесем някои изменения. Първо искам да подчертая, че според мен енергийната ефективност е, трябва да бъде един от първите приоритети на Европейския съюз през следващите години. Аз се надявам, че енергийната ефективност ще бъде включена в програмата както на съвета и така и на комисията. Относно енергийната бедност, както и другите колеги преди мен, искам да подчертая, че броят на хората, които страдат от последствията, криза се увеличи. Броят им се увеличи. Все повече семейства в Европа са застрашени от енергийна бедност. Трябва да се изпълняват разпоредбите в областта на енергийната ефективност. Трябва да се санират а, сградите, за да отговарят те на а, тези критерии и стандарти. Има и регламент, свързан с разходното на средства по а, средства от Фонда за регионално развитие и разпоредбите по този регламент също трябва да бъдат а, изпълнявани правилно. Има увеличение от 4%. А, това установи последната а, проверка. Ще има и междинен а, доклад. И това ще бъде, енергийната ефективност ще бъде включена и в финансовите перспективи, така че да се постигне по-висока енергийна ефективност на сградите. Важни са инвестициите в, в а, развойната и научна дейност. Това също ще доведе до увеличаване на енергийната ефективност. Има и други проекти, като а, Галилео и така нататък, които се основават на ИКТ. И това ще доведе до по-голяма ефективност в много области, включително и в а, областта на транспорта. Може тук да се споменат и велосипедите. Има и редица машини и уреди, които могат да се включат в интелигентните мрежи. Това доведе до енергийната ефективност. Използването на ВИ крие в себе си голям потенциал. В момента има такъв проблем, че в Испания са инвестирани 500 милиона евро в ВИ. А сега трябва да се, да се закрият ветрени паркове, защото а, няма капацитет, който да а, поеме тази енергия, произведена а, в ветрените паркове. електрическите уреди също могат да бъдат интегрирани в една интелигентна мрежа. И на последно място бих искала да кажа, че в областта на енергийно ефективните сгради не всичко е направено. Е, изчакваме един доклад от е, страна на Европейската комисия в е, тази област, но все пак е необходимо и съответното финансиране. Благодаря господин председател. Несъмнено, енергийните въпроси се, имат връзка с конкурентоспособността. Те са свързани с сигурността, с разработването на нови източници на енергия. Искам да кажа нещо, което мисля, че трябва да бъде подчертано в доклада. Искам да благодаря на докладчика, защото той засяга този въпрос. Когато предприемаме публични действия в полза на потребителите, на предприятията, на домакинствата, очевидно, че трябва да се борим за енергийна ефективност, тъй като това води до економии. Но необходимо е да се постави ударението на онези области, където както индивидите, така и фирмите могат да повлияят върху начина по който използваме енергията. Това се отнася за различни публични структури. Това се отнася примерно за централното отопление, инфраструктурата на трафика и организацията на трафика и така нататък. Тук се обсъжда въпроса за задължителните цели. Мисля, че би било много по-лесно да използваме задължителни действия. Как, примерно, да използваме енергията за отопление, как да създаваме ефективни е, транспортни системи, така че да намалим тяхната енергоем, енергоемкост. Според мен трябва да се подчертая в доклада, че колкото повече обръщаме внимание на тези области, където отделният човек може да помогне, толкова по-добре ще се справим с тези проблеми в бъдеще. Колегата Бразила. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че неговите предложения са много положителни и това са задължителните цели. Трябва да си трябва да има по-енергийно ефективни системи и това ще е още по-добре. Е, колкото по-голяма енергийна сигурност, толкова по-добре. Това ще е добре и за Европа, и за цялото общество. Но, може би тук има още нещо да речем, че ние сме изпаднали в заблуда. чрез енергийната ефективност можем в отделни случаи да постигнем резултати. Но колегата, когато говори за тези физико-химични процеси, аз се замислих. Има от друга страна и економически принципи. Чрез покачване на ефективността никога няма да можем да намалим цялостното потребление. Това е един парадокс. А... Ако забраним ниско ефективните кружки, то намаляването на потреблението ще е а, много незначително. Това няма да има реално отражение върху економиката. Аз съм за това да се поощрява енергийната ефективност, но не трябва да се заблуждаваме, че а, ще постигнем големи спестяване на енергия в економиката като цяло. Следващия оратор. Много благодаря. Притесняват ме два момента. Много съм притеснена, но в същото време искам да благодаря на докладчика за това, че се е опитал да бъде реалистичен. Притеснително е обаче, когато се стигне до противоречията в европейската политика. И наистина има противоречие. Цяла сутрин говорим за економическата криза, а някак си забравяме за енергийната ефективност в същото време. В Испания имаме 5 милиона безработни. Е, тези пари нямат хора да си ремонтират. Е, тези е, хора нямат пари да си ремонтират жилищата. А в същото време имаме нарастване на потреблението с 60%. Наистина трябва да погледнем какво правят и е, енергоразпределителните предприятия. ВИ-тата са а, доста скъпи, в същото време пък не използваме ядрена енергия. Продължаваме да си говорим за равенство, за бедност, но какво правим всъщност? Слагаме допълнителна тежест върху бедните. Говорим за възобновяеми източници на енергия – А в същото време, бих, можем ли да направим общините или градовете по-независими? В същото време защитаваме а, големите предприятия, големите производители на енергия. А, те произвеждат толкова много енергия, колкото да снабдят един огромен град като Барселона, например. Тоест, от една страна говорим за едно, след това обръщаме курса и говорим за нещо съвсем различно. И тук пак казвам, говорим за оценки на въздействието, за економическо въздействие. Всъщност, от една страна имаме това, към което се стремим, а от друга страна трябва да си помислим колко ще струват нашите цели и тяхното постигане. Но какво правим тук в Европа? Ние тук полагаме правилата и кметовете на градовете ще трябва да прилагат законите, които ние им предоставяме. Така че, да, подкрепям 100% господин докладчика. Но в същото време трябва да си помислим за тези 5 милиона безработни в Испания и какво очаквате от тях да плащат. Те ще бъдат санкционирани за това, че не успяват да постигнат целите. Помислете си за еко етикетирането в същото време. от нас се иска да слагаме екоетикет на всеки един продукт, за да се популяризират иновациите, за да се поощряват. Но в същото време съществува определена администрация, която не може да се справи с скоростта на иновациите. Те просто не могат да се справят. Тоест, ние ще трябва да заменяме своите парални а, през година, ако трябва да а, използваме най-съвременните уреди. Да, нещо, което е много близо до сърцето ми, е именно сградите с историческа стоеност. Тези сгради могат да бъдат адаптирани така, че да бъдат по-енергийно ефективни, като например се сменят до грамите. Но нашата политика не позволява това, не допуска това. Така че искам да предложа на комисията да се стартира проект в за енергийна ефективност на сградите с историческа стойност. Бихме могли да свършим това. Не можем да си позволим да имаме противоречия в своята политика. Съжалявам, че трябва да наричам политиката ни непоследователна, но мога да напиша цели тонове за това. Благодаря. Да, а, госпожо ние ще направим всичко възможно, за да може да спите спокойно. Е, е, е, Благодаря, господин председател. Искам и аз да поздравя а, оратора, а, докладчика. А, искам да спомена нещо, което според мен не бе споменато до сега. А то е следното. Енергийната ефективност е, е човешки проблем хората могат да кандидатстват за заеми, за субсидии, ако знаят как да го направят. И затова трябва да разработим механизми, които могат да работят. Но ако говорим за жилищата в земеделските райони, къде ще намерите майстори, които да знаят как да изолират жителите и кои са домакините, които ще знаят точно какво да поискат? Значи, а, това трябва да бъде много важна част. Важна е не само производствената страна, но страната на потребителя. И аз за това ще предложа няколко изменения именно в този смисъл. А, трябва да стигнем до онези, които а, изграждат нашите домове. И този подход трябва да бъде да получи по-голямо внимание. Трябва да бъде специално а, подчертано, че са необходими умения, за да може да се а, изграждат енергоефективни жилища. Благодаря. Благодаря. Всички колеги, които искаха да вземат думата, се изказаха. Ще дам за кратко думата на комисията. И след това ще дам думата на докладчика и след това ще преминем към следващата точка от дневния ред. Моля, името, а, комисията има думата. Thank you very much. Um... Много благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Бенцен и на всички депутати от комисията, които взеха отношение по доклада. От гледна точка на комисията, това е един изключително интересен дебат. За нас беше важно да чуем всички различни становища и мнения. Нещо много поощрително, което чухме, че всички подчертаха колко важна е енергийната ефективност и колко важен е този нов план за енергийна ефективност, който се очаква да бъде изготвен наскоро от нас, от комисията. Това е добра отправна точка. Вече бяха отбелязани някои моменти от страна на господин Бенсън. Всички тези коментари бяха изключително ценни. Искам да ви уверя, че комисията изчерпателно ще проучи всички тези инициативи, които бяха назовани там. Наясно сте, че като първата стъпка при дефинирането на определена политика за бъдещето в енергийната ефективност е енергийната стратегия 2020 година. за първи път съществува такъв модел, при който изготвянето на енергийна стратегия започва с анализ на нуждите, на потребностите и потребителите. Да, няма да се спирам на всички различни елементи, които бяха споменати. Ще включим всичко казано, когато се финализира доклада. Но един повтарящ се елемент беше от особено значение, а именно сериозните усилия, които полага комисията. Чух различни искания за оценка на съществуващата рамка. Знаете, че получихме този доста скъп доклад от 2006 година и в момента разработваме новия портфейл от енергийни политики. Наистина е важно да продължим работата в тази насока, но също така възнамеряваме и да приключим така един доста задълбочен анализ, една задълбочена оценка за следващите години, така че това ще е началото, началната точка на бъдещите инициативи. Комисията определено желая да гарантира и да, да провери дали настоящите, съществуващите политики и инициативи се прилагат цялостно и биват продължавани от страна на държавите членки. Имаме някои коментари по правната процедура. Разбира се, важни са и националните планове за енергийна ефективност. Тяхната значимост трябва да бъде подчертана. Господин председател, ще спра до тук. И комисията ще продължи да участва в този дебат. Очакваме окончателния доклад от вас. Благодаря. За по-нататъчните дебати искам да направя едно разяснение. Не съм, може би не съм разбрал точно добре, че основата за по-нататъчните консултации не са много ясни. Дали ще се използва заключението от 2006, дали ще бъдат актуализирани. Резултатът от 2006 година не може да се основа за реална оценка на настоящата ситуация. Сега Докладчика има думата да отговори на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, всички, които се изказаха, преди всичко докладчиците шанка и всички останали. Обсъдихме въпроса за енергийната политика, образованието, транспорта, а също така и обновяването на съществуващите сгради, на съществуващия сграден фонд. Всичко това са много интересни теми. Директивата за сградите не е достатъчна, защото тя се отнася само за новите сгради. А трябва да направим нещо и за съществуващите. Ще взема предвид всички предложения в светлината на економически, економически проблеми В тази дискусия участват много заинтересувани страни. И не трябва да забравяме в крайна сметка, че когато става дума за енергийна ефективност, европейските фирми подхождат много новаторски към този въпрос. Необходимо е а, да се разкрият повече работни места, защото най-ефективният начин за спестяване на средства е, е енергийната ефективност. С интерес и слушах изказванията, свързани с финансирането. Очевидно за решаване на проблемите са необходими повече средства. Надявам се, че с е, общи усилия ще намерим начин да съставим един е, убедителен доклад, е, който ще бъде взет под внимание от Европейската комисия. Благодаря. Искам да напомня, че 5 октомври е срокът за внасяне на измененията. И нека преминем към следващата точка, точка 15, промишлената политика в ерата на глобализацията. Докладчика е колегата Ланге, давам му думата и след това ще открием втория дебат за днес. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Наистина и заглавието показва, значението на промишлената политика в ерата на глобализацията. И като гледам как действат конкурентите, смятам, че е крайно време интензивно да се заемем за, с промишлеността. В Съединените щати се дава старт на една програма, свързана с иновации. В Китай сектора на високите технологии също се засилва а, а, в Япония също а, се извежда на преден план промишлеността. Не можем да си позволим да продължаваме като продължаваме а, да не обръщаме внимание на а, промишлеността. Трябва бързо, своевременно да окажем съдействие и да изведем на преден, на преден план нашата промишленост. Трябва да реагираме на предизвикателствата, свързани с измененията в климата и да подобрим екологичната основа. Има редица предизвикателства, които стоят пред изграждането на нова промишленост в Европейския съюз. С много колеги проведох разговори, проведохме един много интересен семинар в рамките на политическата група. Много идеи бяха споделени, които ще бъдат включени в този проекто документ. Ясно е, че ако имаме шанс за една разумна промишлена промишлена политика в Европа, то тя трябва да е една интегрирана политика. От една страна по отношение на а, интеграционния процес в рамките на комисията. Понякога ми се струва, че в комисията а, политиките са много хаотични. Ако искаме с а, европейската промишленост да положим една основа, то а, трябва да а, има един интегриран подход, трябва да създаде една работна група в рамките на комисията и политиката на комисията да бъде по-организирана. Но трябва да има съгласуване между комисията и държавите членки. По време на кризата стана ясно, че има редица политики от страна на държавите членки, които са организирани по много различен начин. Дори и съседни държави не си приличат. Член 173 трябва да бъде използван, за да се постигне сближаване на отделните индустрии. Ако се използват тези интегративни елементи, ще постигнем напредък. Уважаеми колеги, какво трябва да се направи? Бих предложил да се концентрираме върху един хоризонтален подход за действие, а също да вземем предвид регионалните и секторни аспекти. Не трябва да има политика свързани с прекалено много интервенции, трябва да се провежда на предприемаческа политика. не трябва пазара да регулира всичко. Трябва да се провежда една интелигентна хоризонтална политика. В моят проект, доклад се опитах да разделя текста в три централни теми. Ам, също съм включил и политиката на иновациите. Важно, важна е материалната база, важен и технологичният трансфер към отделните предприятия, за да, може, за да могат иновациите, за да бъдат иновациите изведени на преден план. Е, трябва да се използва подхода за дигитализиране на Европа, но също време трябва да се забравят и традиционните подходи. Когато средствата са на лице, то тогава рисковете са по-низки и могат да бъдат поощрени иновациите. Втората голяма област в моя текст е свързан с материалните а, ресурси. Имаме проблем с а, тях. Чрез международни споразумения искаме да гарантираме а, сигурност при използването на на, на природните ресурси, но имаме нужда от европейска геосистема, за да знаем какво, къде можем да намерим. Природните ресурси могат да бъдат преработвани по по-устойчив и разумен а, начин от а, досега и да се предотврати износа на ценни природни ресурси, било то а, легално или нелегално. Трябва също е, да се фокусираме върху това, кой търгува с тези природни ресурси, защото са се изградили ни олигополни структури. Например, в областта на добиването на желязна руда има само е, трима доставчици в световен мащаб, които контролират 73% от пазара и по този начин се оказва много силен натиск върху промишлеността. Но тези природни ресурси трябва да се използват ефективно, не само да се гарантира тяхната сигурност. Трябва да се търгуват по по-ефективен начин. А, съобраз... Трябва тяхното използване да е съобразено с опазването на околната а, среда. М може да се направи повече в а, тази област. Третата голяма област моя текст е свързан с квалификацията на заетите лица. В някои области и днес наблюдаваме проблеми, свързани с намиране на квалифицирана работна ръка. Не трябва постоянно да разчитаме на квалифицирана работна ръка отвън. Тук можем да включим и а, използването на а, Европейския социален а, фонд. Друга важна част е а, промишлената култура. Промишлената политика не беше съставена по такъв начин, а, че да е в а, полза на развитието на промишлеността. Трябва да има по-силно разграничаване между отделните сектори. Също така сектор свързан с отдаването на обществени поръчки. Те вземат 17% от, от БВП. От друга страна трябва да бъдат а, произвеждани а, продукти, а, свързани а, с а, иновациите, трябва да се създават и пазарни стимули, трябва а, да се извърши преструктуриране и то а, не след като вече каруцата се е катурнала, а преди това, когато нещата са а, в а, зародиш. Така че а, смятам, че има нужда от създаването на нова промишлена култура. Тук е включен и въпроса, свързан с, с субсидиите, отпускани от държавите членки. Тази политика трябва да бъде извършена по прозрачен начин, да се насърчават иновационните а, сектори и не трябва да се създава а, конкуренция в рамките на промишлеността. Ето защо трябва да се използва този инструмент по, а, по-засилено. Всички проучвания показват, че инвестициите в индустрията зависят от това а, как се изпълнява регионалната политика, как, по какъв начин се изграждат мрежи, кластери, как, с други думи, се развива промишлеността на регионално ниво. Има кластери, образувани въз основа на технологични постижения или от отделни индустриални центрове. Ето защо предлагам този хоризонтален подход, който да засегне отделните сектори, които са от най-голямо значение за промишлеността. В тази насока да се поемат и ам, секториални инициативи, така че да се регулира да се а, регулират инвестициите в а, иновации има сектори, свързани с ВИ, които вече са един много важен сектор в промишлеността в рамките на Европейския съюз. Това води и до нужда от преструктуриране, не само в рамките на Европейския съюз, а извън това. глобален мащаб Китай, примерно, инвестира все повече в ВИ. Необходимо е в тази насока да се предприеме един секторален подход. И ето защо се надявам, че всички заедно ще изготвим една нова промишлена политика, за да можем да подкрепим економиката в Европа. Ще има съобщение на комисията на 13 октомври, с което ще се запознаем. Благодаря ви, благодаря ви за идеите и изказванията ви. Господин Чач Маркакис. Äh, благодаря, господин председателю. Искам да изразя моите благодарности и поздравления към докладчика. този проект документ е малко по-умерен, по-балансиран. Радвам се, че сте включили природните ресурси, темата свързана с малките и средни предприятия, за това, че трябва да бъдат поощрявани секториалните инициативи. Радвам се, че вие ще положите усилия, за да постигнете баланс между изследвания и иновацията една страна и конкурентоспособност от, друго, от друга. Но а, трябва да има една ясна формулировка на а, иновациите под иновация се разбира всичко, при което от идеи се правят пари. Защото при изследването се инвестира в знание, а при иновациите от знанието се правят пари. създава се една услуга, създава се един продукт. Като цяло трябва да се попитаме как да създадем тези стимули е, за инвестиране в, инвести... в иновации. В Норвегия, например, се поощряват електроавтомобилите, тъй като те паркират безплатно. Или използването на определени автобусни линии. Трябва да сме по-гъвкави за да поощряваме и отказваме подкрепа на такива идеи. По отношение на това произведено в... Много е важно къде е произведен един а, продукт. В рамките на европейската промишленост трябва да се запитаме каква част от производството а, се извършва в Европа. Обозначението made in или произведено в е голям а, проблем. Ам, защото по този начин, ако решим, разрешим този проблем, ще, ще създадем по-голяма прозрачност за нашите потребители. Добре е да създадем едно партньорство с Китай. Ако постигнем това, нашите пазари ще се разширят отвъд Атлантика, отвъд Атлантическия океан. Но това партньорство е добро и малко опасно. Добре, ако използваме економическия растеж на Китай тук в Европа, но лошо е, че китайците могат да изискат от нас да им предоставим знания. Китайците използват нашите а, патенти. Те преписаха а, законодателството а, по отношение на издаване на патент от а, немското законодателство. А, решаващо е, Китай а, да бъде възприеман а, като партньор, като социален партньор. Може да се а, е, изгради и една зона за свободна търговия, но Китай е важен фактор за развитието на европейската промишленост и економика. но от друга а, страна е как ще се справим а, с липсата на квалифицирана работна ръка. Ам... И проблемът ще се задълбочи. Има липса на а, инженери и на други високо квалифицирани ам, лица. 95 хиляди инженери липсват в Европа има една световна война, ако мога така да я нарека, за високо квалифицирана ръка. Не може да не се борим. Трябва да се погрижим за по-добра миграция. В Канада се нарича селекция. Трябва а, да говорим открито по тези а, проблеми. А, в Европа живеем от а, технологии, от а, таланти, но и от а, толерантност. Добре е да има по-добра комуникация с нас и с нашите а, граждани и това е наша задача. Благодаря, госпожа Ростет. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка от ЕНП искам да поздравя господин Ланге за качеството на неговия доклад. Искам също така да кажа, че има няколко пункта, които могат да бъдат изложени по-подробно. Особено, що се отнася до вътрешната политика на Европейския съюз. Господин Ланге споменава проблемите с държавната помощ за предприятията. Нали имаме европейски, европейски правила в това отношение, но те не са правила, които взимат предвид глобализацията. Там сме изправени пред едно положение, където се деформират условията за конкуренция. И това трябва да се вземе предвид. Искаме да имаме големи европейски предприятия шампиони. и ще ви дам един пример. Примерно Airbus. Смята се, че това е много успешен проект, но той не би могъл да съществува днес поради сегашните правила за конкуренцията, които са прекалено строги. Значи това е един проблем, който трябва да бъде разрешен, защото много е тревожно, ако ние не можем да създаваме нови европейски шампиони, предприятия шампиони, а, значи нещо куца. Трябва да помислим и по въпроса за финансирането. Е, докладчика споменава за Европейската инвестиционна банка, но трябва да се повдигне въпроса и за собствените приходоисточници на Европейската инвестиционна банка. Защото промишлеността има нужда от дългосрочно виждане. А днес ние налагаме една постоянна несигурност на промишлеността поради законовата уредба и Европейската комисия непрекъснато се колебае дали ще бъде 20%, дали ще бъде 30%, но трябва много да... Вече не знаем как да инвестираме, как може да помагаме нашите предприятия. Това е много сериозен въпрос. Трябва е, да е, стигнем до позиции, които трябва да бъдат устойчиви и да ги поддържаме в дългосрочен план. Това се отнася и до стандартизацията и се опитаме да запазим своите производствени мощности. Не може да имаме промишлена политика, ако нямаме производствени мощности, ако нямаме заводи. От 30 спътника, 3, 14 чрез тръжна процедура бяха дадени на една германска фирма. Германска предприятие. Не е предприемливо това и не трябва да се избегват подобни случаи в бъдеще. Както беше безпоменато, трябва да настояваме върху качеството на това, което се произвежда в Европейския съюз, а на това, което ще бъде Made in Europe. И е, много често а, обсъждаме облегчаване на административните тежести за малките и средни предприятия. Трябва да настояваме за по-нататъчно развиване на партньорството, публично-частното партньорство, но а, рамковата програма за научните изследвания също се нуждае от опростяване. Беше споменато, както някои колеги казаха, в а, а, аеронавтичният а, а, отрасъл са необходими 12, 000 инженери. В Европа в момента излизат от университета 9 000. Тоест, трябва да помислим за създаване на кадри а, в, в нашите университети, големите а, европейски технически институти и така нататък. И разбира се, трябва да се помисли и за защитата на интелектуалната собственост. Някои вече го споменаха. Говорим и за европейския патент. Този европейски патент говорим вече от много години не може да решим въпроса поради езикови проблеми, проблеми на превода на, на европейските патенти. Не можем, е, разбира се, всичко да защитаваме. В една от страните членки, например, се създадоха машини, те се патентоваха за автомобилни гуми. А, обаче се оказа, че тези гуми са опасни. Значи трябва. А, има опасни гуми, които това трябва да зависят от граничния контрол, защото се внасят. Също се отнася и до лекарствата. Именно тук така се вреди на европейската промишленост, като се внасят негодни или опасни стоки. Значи, това е външната, външното измерение на нашата промишлена политика. Достъпа до пазара. И вчера говорихме за принципа на взаимност, принципа на реципрочност. Трябва този принцип да се спазва, да, да избегнем социалния дъмпинг а, и също така и а, екологичния дъмпинг, ако щете. А сега се ще спомена обозначаването на стоките и борбата с фалшификатите. Госпожа Маскарди а, работи по този въпрос в а, а, съответната комисия. И докладчика също споменава въпроса за суровините. Споменава 14 суровини, списък изготвен от Европейската комисия, 14 суровини, чието търсене, чието потребление ще се отруи през едните години. И за това именно Европейският съюз трябва да има истинска външна политика, за да може да защитава своите природни ресурси, източите на суровини стана дума за хоризонталния подход, трябва и за него да се помисли. Мисля, че и единия и другия, и отрасловия подход, и хоризонталният подход имат своето място. Мисля, че с всичко това може малко така да се обогати този доклад и да предложим на Европейската комисия и на съвета една стратегия, една истинска промишлена стратегия, от която несъмнено имаме нужда. Благодаря. Колегата Кузновски има думата. Председател, ако стинови Благодаря, господин председателю, като докладчик в сянка от името на реформистите и консерваторите. Бих искал да кажа, че този дебат е много важен в рамките на този глобализиран свят, но и тази, този проблем е много сложен и много всеобхватен. Да се намери разковничето на проблема. Не трябва само да се философства без реални резултати. Искам да се концентрирам върху един аспект. нека да се засили иновационният цикъл, за да може да се подпомогне промишлеността. Нека се окаже съдействие на научно-изследователската дейност – там, където можем да предоставим средства, нека го направим. Трябва да се избягва тази сложност. Ето защо трябва да помислим как можем да подкрепим финансово нашата промишленост така че тя да е конкурентоспособна в този глобализиран свят. Не трябва да се взима а, решение сектор по сектор и да се оказва съдействие само на един сектор. Става за квалификацията и преквалификацията на работната ръка. Трябва да окажем съдействие на висшите учебни заведения. Ние знаем, че един инженер или в областта на въздухоплаването или един инженер в областта на ам, енергийна, енергийната ефективност а, не се обучава от днес за утре. Затова е необходимо повече време. Трябва да се концентрираме върху тези въпроси и смятам, че ние а, в Европа не трябва да се придържаме към този един процент. Трябва да търсим а, хората, които разполагат съответните способности и квалификация да а, работят в тази област. А, глобалната конкуренция е факт. И ето защо трябва да концентрираме целите си върху един сектор. Имаме нужда от добри, качествени продукти, които са иновационни. Продукти, които могат да ни а, дадат тласък напред. Ние като една европейска институция, съвместно с националните органи, не трябва да усложняваме и да натоварваме промишлеността с прекалено много бюрокрация. Наистина, понякога става въпрос за много бюрократичен товар. Ако се въведат още повече нови обозначения, това няма ли да доведе до увеличаване на разходите в промишлеността? Защото ние постоянно ги караме да изпълняват все повече и повече критерии. Не трябва само да регулираме, да предписваме, а трябва съвсем съзнателно да реагираме на тези проблеми, да окажеме и съдействие, например, като намалим бюрокрацията и по този начин ще стимулираме и конкурентоспособността така че нашите продукти да са конкурентоспособни на световния пазар. В Чехия, например, там имам опит. говорим за зелени технологии и искам да кажа, че Чешката република е, е изправена пред един голям проблем в наши дни. Е, е, помощта, която се оказва за слънчевите инсталации, не не е ефективна и а, се стига до там, че а, е, някои видове производство се изнасят а, е, извън а, е, граница. Трябва да си задаваме въпроса дали нашите решения водят до това, че да се създават по-добри условия за развитието на промишлеността или се създават по-лоши условия. Смятам, че нашия дебат е много важен и интензивно трябва да се занимаем с тази тема, защото тя наистина е важна за много, много сектори и за европейската економика като цяло. Когато става въпроса за успех на нашата економика, централно място заема промишлеността. Не банковия сектор, а промишления сектор. И ако тя е добре развита, от това ще зависи и нашето представяне на световния пазар. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Аз смятам, че има много добри идеи. Наистина, предложенията, които чухме, бяха много добри и сме, му благодар... и сме благодарни господин Ланге за работата, която е свършил по изготвянето на проекто текста. Най-вече искам да похваля начина, по който той е описал целите пред европейската промишленост. Според мен повечето от неговите предложения ще ни дадат възможност да стигнем до консенсус. особено що се отнася до екологичните перспективи. Наистина нас не трябва зелена промишленост, която използва ресурсите и енергията правилно, ефективно. А, той предложи такъв подход и според мен ние наистина трябва да тръгнем по този път, за да покажем, че подкрепяме а, промишлеността, искаме си я тук, а не искаме тя да отива от океана или някъде другаде в чужбина. Сега, що се отнася до целите, трябва да кажа, че трябва да сме наясно какво е необходимо да прави промишлеността. А, това е едно от предизвикателствата пред нас да изясним този въпрос. Аз определено не защитавам традиционната намеса на държавата, нито пък съм за протекционизма. А, не съм сигурен, че не, не съм пропуснал нещо, но госпожа Гростет споменава факта, че немските компании са продали производствен капацитет и са прехвърлили производството на американски компании. А, може би тя го каза това иронично, но аз бях изненадан. Тук става дума за проблем, когато говорим за европейски промишлени политики. Затова е много важно наистина да се концентрираме, да поставим ударение върху хоризонталния подход, който ни дава възможност да формулираме ясни политики без да се занимаваме с всеки отделен аспект от промишлената а, политика. Сега, тук стигам до въпроса за различните средства, инструменти и ресурси, които можем да използваме. Това е една от нашите слаби страни. Европейския съюз всъщност не разполага с голяма мощ тук в тази област. Трябва да бъдем много трезво мислещи, много практични според мен определено трябва да се придържаме към тези области, в които а, може да се постигне промяна на съществуващите мощности, онези области, в които а, бихме могли наистина да постигнем резултат. Благодаря. Господин Вебер. Oui, <coughs> le rapport de uh, Доклада на Бент Ланге е съдържателен, богат, може да бъде обогатен и допълнително с изменения. Е, не искам да навлизам в подробности. Е, и слушах е, а, а, много внимателно това, което се каза за необходимостта от интегрирана европейска промишлена политика, а също така, че е необходимо да се включи социално и екологическо измерение. измерение Същото се отнася и за въпроса за ресурсите. Неговите заключения са много правилни. Ще се огранича само с 3-4 забележки, които ми се струват неща, които ми струват, че липсват в доклада. Първо, не смятам, че в един а, доклад за промишлената политика може да избегнем въпроса за финансирането. Просто не е възможно. Това е а, критерия, по който а, ще се измерва а, доверието, което ще ни се окаже. А, защото е, сега се преразгръща, много се разгръща нашата промишленост. В момента се обсъжда европейския бюджет, Европейския съвет иска да намалим бюджета в е, следващата финансова рамка 2013, но се оказва, че председателя на нашата комисия, е, Манал Барозо, в своята реч относно състоянието на Съюза препоръчва източници, които са а, именно Европейския съюз да издаде еврооблигации, за да може да финансира големите програми, инвестиционни и инфраструктурни програми. И той също така намекна за данък върху финансовите сделки. А, а, но не, значи става дума за председателя на Европейската комисия. И ако искаме да вземаме сериозно това, което ни предлагат в доклада на Бент Ланке, трябва да помислим за финансирането. Защото иначе ще стане както Лисабонската стратегия. Чудесни намерения, които останаха мъртва буква само на хартия. А, как знаете, не е по-зле от мен, а, че а, сега страните членки участват в един конкурс за красота, ако мога така да кажа, кой ще спести повече пари, кой ще бъде по-строг по отношение на намаляването на бюджетния дефицит. Но не трябва да си правим иллюзии. Финансирането е фактически магическият ключ Само ако имаме осигурено финансиране, може да смятаме, че всичко това е сериозно. Ако няма финансиране, ако казваме, че това е съвсем друг проблем, който няма никакво отношение към нашата работа, нашата комисия, тогава ще имаме един план, вероятно чудесен, но неговото изпълнение няма да бъде гарантирано. Това първо. Второ, и това е един от плюсовете на доклада, едно от неговите качества. Това е, че когато става дума за координирането на промишлената политика на страните членки, и това, което докладчикът нарича и интегрирана индустриална политика. Трябва да избегнем дублирането. Ако Германия, Италия, Франция са се обединили, за да произведат една, един а, чист хибриден електромобил. Трябва а, да направим в а, бъдещите си проекти това, което можахме да направим в самолетостроенето, това, което можахме да направим в космическите изследвания. Но когато има малко средства, те не трябва да се пиле, трябва да се пръскат, трябва да се обединяват не трябва да се дублират. Това второ. Трето, и това е, е важен въпрос също така, успеха на нашата промишлена, европейска промишлена политика зависи до голяма степен от една правилна парична политика. Той зависи една по-малко догматична политика а, на конкуренцията. По-малко догматична, колкото е в момента политиката на Европейската комисия каква парична политика ни трябва? Ако се върнем към едно наценено евро и при наличието на един подценен юан и един сравнително подценен долар, всичките ни усилия ще бъдат осуетени техните резултати а, от а, тези а, отношения в валутните курсове. Така че и Китай, и Съединените щата, и Япония, които имат своя монетна, валутна политика, политика на обменните курсове, такава политика трябва обязателно да има и Европейският съюз. И повтарям, това е особено важно, Европейската комисия да реши, че промишлената политика е неин е приоритет. Това трябва да се запише в текста на доклада. Трябва да а, бием тревога, че а, промишлената база на Европа е застрашена. Като се, като се изключи а, а, германската промишленост, промишлеността на всички останали страни членки е застрашена. Опазването на европейската промишлена база трябва да бъде наш приоритет целенасочена политика за създаване на национални промишлени шампиони също трябва да бъде един от нашите приоритети. Необходимо е сближаване между европейските предприятия. Необходимо е те да работят заедно. Само по този начин ще подпомогнем създаването на европейски шампиони, които ще бъдат и световни шампиони в промишленото развитие. И последно, по-слабото се отнася за нелоялната конкуренция. А, Ланге говори за това и в рамката на зелените технологии. Разбира се, Китай реши в този сектор да стане първи световен производител. Но те се опитват да бъдат първи в други сектори. Те искат да бъдат на първо място във всички отрасли. Но това, което правят в зелената технология, те имат е, те имат план на 580 милиона долара, които се инвестират в зелените технологии. И в зелената технология китайците практикуват всички форми на дъмпинг, които са известни, без всяко изключение, включително финансов дъмпинг. Тоест, значи, държавните банки отпускат на а, държавните предприятия необходимите капитали при нулева лихва, дават им а, а, достатъчни а, а, терени за строителство и за това а, те сега са първи в света при производство на вятърни турбини, производство на фотоклетки, фотоелектрични елементи и така нататък. Какво можем да направим ние при тези обстоятелства? Защото става дума за промишлено ни отрасли, промишлени отрасли на бъдещето. Ние можем ли да седим и с кръстени ръце а, и да говорим за предпазни клаузи на антидъмпинговата политика и така нататък. Необходимо е в доклада ясно да се каже, аз съм също срещу протекционизма, но аз съм а, а, за това ние да се защитаваме така, както други се защитават. Американците знаят как да се защитат. Японците също знаят как да се защитават. китайците са против, протестират срещу протекционизма от другите, обаче те самите практикуват свръхпротекционизъм. Значи трябва, а, ние не можем да бъдем а, за пример в свободният обмен и свободния пазар, като се надяваме, че всички ще бъдем за пример на всички. Това, което се развива в Китай, обаче не е либерален капитализъм. Това е един държавен, етатичен капитализъм, който получава огромни помощи от държавата. Потреблението в Китай е само 30, 35% от БВП, в Европа е 65% от БВП. Значи, а, и това е последното, с което ще приключа. А, значи, става дума за нашето право на а, обществените, за обществените поръчки. Нашето право, което регулира обществените поръчки. То трябва да него също трябва да помислим. И така. Благодаря. Има, има още петима колеги, които искат да вземат думата. След това комисията, след това Докладчика. Всеки, ако иска да вземе думата, трябва да се скаже съвсем накратко в рамките на около една минута. Колегата Брент. Благодаря, господин председател. Видям, виждам, че колегите от Германия нямат слушалки. Може би трябва да мина на друг език. Ма, добре, ще се опитам да се изкажа накратко, въпреки че някои важни моменти трябва да спомена. А, само за, накратко да поздравя господин докладчик за много разумния и балансиран доклад. Сега, когато става дума за ВИ и, и използването на такава енергия, Това се отразява и на економиката, и на обществото, както беше споменато. Още един въпрос, който е много близък за мен. Нещо, което трябва да направим, а именно да гарантираме, че нашата промишленост може да осъществи този преход и да стане е, нова промишленост. И тук трябва да внимаваме как се използват суровините докладчика посочи някои подробности по начина на използване на суровините в днешния глобализиран свят зависи не само от правителствата, но и от стопанските предприятия. Те търсят начини да спестяват. Тук става дума и за разходи по труда, но трудовите разходи възлизат на 20%. Всичко останало отива за суровини. Така че от екологична и социална гледна точка е по-добре да се популяризира и поощрява ефективното използване на ресурсите. Още нещо, което искам да спомена, пак за суровините става дума. Ние трябва да се опитаме да поощряваме наистина опростен метод от начало до начало, т.е. непрекъснато рецикли... рециклиране на използваните ресурси. Трябва да подкрепим това. Благодаря. Господин Ханен. Да, господин Ханен. А, съвсем набързо. Е, трябва да кажа, че много се радвам от начина по който се разви този дебат. Надявам се, че а, е, значи, вие сте забелязали, че има една радикална еволюция на френските позиции по този въпрос. Защо? Защото в кризата, която ние преживяваме, а, е, ясно е защо Германия излезе от кризата по-добре от Франция. Защото Германия избра, избра на, на промишления национализъм. а, а, а, знаеме какво допринася промишлеността. Тя внася, допринася за богатството на нацията, на индивида, на всички. Абсолютно необходима е силна промишлена политика и се надявам, че Европейският съюз ще може да разработи такава политика. отпуснаха се субсидии а, а, за а, да може битовите отпадъци да бъдат, да бъдат изнасени, но трябва да, да, осигурим субсидии за производство на всичко това, което ни е необходимо. Необходимо е, е разбира се, необходимо е финансиране, но необходимо е и съответно компенсиране в заетостта. Ще кажа аз като госпожа Гростет и като други, не трябва да бъдем наивни американците играят с долара нагоре-надолу, така както им е изгодно. Американците правят всичко, каквото е възможно, за да спечелят пазари, за пък да не говорим за китайците. Защото бъл... европейски предприятия се изнасят в Китай. Значи на нас не е необходима европейска стратегия. Мерси. Фрау Харцог. Uh, <laughs> Благодаря, господин председател. Да, седнала съм отляво, трудно вие да ме видите. Съвсем накратко. Много добър ход е, че най-накрая най се опитваме да имаме промишлена политика. Наистина така че имаме промишлена политика, която е отделна от всички останали екологични, социални и така нататък политики. На второ място, трябва да поставим стратегически цели. Гордеем се от услугите. Да, Европа е за услугите. 80% услуги. Всяка година стават все по-добри. Но трябва да сме наясно, че ако искаме да подсигурим пазара на труда, това беше показано от кризата, на нас ни трябва политика за промишлеността. На следващо място, мисля, че тази политика трябва да бъде и ефективна, и интелигентна. Ще предложа някои изменения в тази посока бих искала да се отдели малко време върху сътрудничеството. Виждаме сливания между компаниите, които преминават между континентите и веригата на доставките. Виждаме успешно сближаване, виждаме какво се случва даже в самите континенти, в самите отрасли. Големият въпрос за мен е дали след 20 години производителите на коли ще имат ИКТ отдели или по-скоро Microsoft ще са а, купили този отдел. Много важно е как ще се развият ИКТ. И наистина трябва да бъдем много умни, да играем умно и да видим какви са стратегиите, какво става с сектора на телекомуникациите, на енергетиката. Виждам какво става с тези сливания, как приливат компании от един отрасъл в друг. И на последно място финансите. Но една дума тук. Трябва да постигнем в Европа една обстановка, която предразполага инвестиции, дружелюбна към инвестициите. Виждаме навсякъде в Европа, че такова поведение на държавите членки липсва. Говорим за процедури по а, даване на разрешителни, отварянето на нови предприятия и така нататък. Тоест, наистина, съставането на такава а, сфера е много важно. Благодаря. Данка, колеги Тикал. Колегата Тикал. Благодаря, господин председателю. Искам да дам няколко идеи на докладчика, без да се повтарям. Много е интересна политиката, свързана с използването на суровините осигуряването с суровини е свързано с развитието на промишлеността. Също така е, е добре известно, че потреблението на енергия може да профитира от доброто развитие на индустрията. Ако индустрията функционира на пълни обороти, тогава има и а, индустриално потребление. Там, където предприятията трябва да затворят врати, енергопотреблението намалява. И промишлените инсталации е добре да бъдат модернизирани. Разбира се, ако бъде осигурено съответното финансиране. И а, ще могат да се модернизират по този начин европейските предприятия и те ще бъдат и по-енергийно ефективни. Е, трябва да включим и профсъюзите в този дебат. Промишлеността и нейното развитие е тясно свързана с трудовата ръка. Трябва да включим академичните среди, университетите, така че а, а, да може да се предвиди необходимостта от бъдещи висококвалифицирани кадри. Протекционизма. Дами и господа, аз а, смятам, че без протекционизъм не може да се изгради промишленост нито в държавите членки, нито в рамките на Съюза като цяло и обществото няма да е доволно. Искам да ви кажа какво се случва. Е, не ми, времето не ми се очита правилно. Така се е, случиха нещата в е, Полша, че от една страна ние се отворихме към Европа, към света, без да се спазва принципа на реципрочност. И така, политическата, и така полската економика беше унищожена навлязоха предприятия, които са економически силни, купиха и се купиха други по-малки предприятия. По този начин бюджета беше намален, данъчните приходи също така. Например, Фиат. Фиат имаше купи за жълти стотинки един завод в един полски град. И в крайна сметка, от данъците, които плащат тези големи а, предприятия, ние не получаваме нищо. Ние само се а, включваме в а, разходите. Искам да кажа, че протекционизма а, трябва да бъде а, включен, така че да се запазят а, економиките. Благодаря, господин Беркман, от името на комисията. Much, Благодаря, господин председател. Не трябва да забравяме, че инициативата в съобщението на комисията е свързан със стратегията Европа 2020 година. И графикът за приемане е променен малко до 27 октомври, но целите не са се променили. А целите са да се поддържа и подкрепя диверсифициран отрасъл на промишлеността в Европа. Според нас конкурентоспособността е в основата както и устойчивостта. Тук говорим за конкуренцията, говорим за конкурентноспособността в областта на цените и в областта на иновациите. Това трябва да стане ясно в този контекст и в доклада, изготвен от господин Ланге. Няма устойчивост без конкурентноспособност, а няма конкурентноспособност без иновации. Балансът в проекто доклада, като че ли клони към устойчивостта и е по-малко насочен към конкурентноспособността, но според мен това би могло да се промени и аз се надявам това да стане. А, също така така три точки, които бихме искали да бъдат поставени под дарение в нашето съобщение и бихме искали да получат същата тежест и в доклада. Те са ключови. На първо място трябва да, мине, да мислим в вериги по стоеността, а не само да Вериги на стоеността, а не просто да мислим за отделни изолирани индустрии. По този начин ще подчертаем, че всички промишлени отрасли са важни, така че не трябва да настройваме отраслите един срещу друг, като да кажем, да речем, да поощряваме зелените индустрии и да забравим за онези индустрии, които използват много енергия. Вторият елемент е свързан с концепцията за националните индустрии, които са изолирани заради устарели концепции. Тук говорим за европейска интеграция, за международна промишленост и за европейска промишленост в нашия контекст. Третата точка, други политики, които бяха посочени, тук мислим за интегриран подход. Друг, при другите политики има много силен промишлен компонент. Тук говорим за енергия, за във връзка с климатичните политики, става дума за търговия с емисии и това е част от програмата и от политиката по промишлеността. Това води до последствия до европейските правителства и според мен това трябва да бъде подчертано, трябва да се избира по-интелигентно европейско законодателство. И на последно място, нещо, което може би липсва понякога, като че сме прекалено скромни и не си спомняме силните страни, които притежава Европа. В Европа има половин милиард потребители с милиони стопански предприятия, така че наистина трябва да подчертаваме работата върху силните си страни и не трябва да работим върху стопанската дейност изолирано от европейската интеграция. наистина трябва да сме по-амбициозни, защото нашите конкурентни изграждат инфраструктура, изграждат свои институции, които ни конкурират. И наистина трябва да създадем критична маса, економика, економия от мащаба. Това са фактори, от които Европа може само да спечели. На 27 октомври е датата за приемане на документа от страна на комисията. А, ние очакваме а, дискусията с докладчика, с докладчиците, проекто доклада. И всъщност това е нашето впечатление, че пеем една и съща песен, ние имаме една и съща цел. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря за интересните изказвания. Няма да мога да се спря на а, всяко едно по-отделно. Всички неща, които споменахте, са важни също и за мен, както и финансирането в това число. Въпросът е свързан с вътрешния пазар, но а, проблемът беше, че ми беше казано, че имам определен брой знаци на разположение. Ето защо а, трябва да а, пиша избирателно. Ще а, обсъдиме измененията, когато ги внесете. А, по отношение на обозначението Made in – в доклада на господин Маскардини и в Комисията по дърговия беше обсъден този въпрос. Държавите членки се противопоставят, но ние все пак трябва да дадем повече газ. Радвам се за всички изменения, които ще внесете. Искам да ви помоля измененията така да бъдат съставени, че те да се вписват в европейската политика и а, това, за което са насочени а, тези изменения, да бъде а, изпълнено и на практика. Благодаря ви, благодаря, казва председателя. Господин Ланге, ако искате да пишете още, напишете една книга. Благодаря, ще се срещнем в 3 часа.